Uh, колеги, можем ли да започнем заседанието? Бих искала да приветствам дошлите за днешното заседание. Може би сте получили информацията от мен. че в този състав на парламента нашата парламентарна комисия проявява особен интерес към начините по които можем да допринесем за укрепване на строежа на парламента и засилване на сътрудничество с националните парламенти но няма защо да се ограничаваме само до днешния момент, до действащите договори. Можем да хвърлим поглед към бъдещето, за да видим, за да видим как можем най-добре да отговорим на потребностите на гражданите на Европа в глобалния свят, за да може Европа да бъде една функционираща демокрация. Какво можем да направим за подобряване на работата на институциите и задълбочаване на сътрудничеството на всички равнища от местно, национално до регионално и европейско. Затова проявяваме толкова голям интерес и към е, бъдещата архитектура на Европейския съюз. Вглеждаме се в бъдещето главно от е, гледна точка на строежа, на начина по който е изграден и функционира Европейския съюз, начина по който се вземат решения в него, без да навлизаме в е, една или друга конкретна политика, което е друго голямо предизвикателство, защото Европа трябва да преосмисли съдържанието на политиката си в различните области, за да бъде по-ефективна, за да отговори на потребностите. С това започвам днешното заседание, защото сме към края на процедурите по два доклада. Започна работата по тях миналата година, сега вече те са приключени. На 8 декември трябва да бъдат гласувани в комисията и се надяваме, че в началото на февруари те ще бъдат основа за прения в пленарната зала за това как Европейския парламент вижда своето бъдеще и как вижда промените в Европейския съюз в контекста на бъдещите промени. Както казах сутринта, Работим по позицията на парламента, но имаме и бялата книга на Европейската комисия, както и надяваме се Братиславската пътна карта, която е, ще бъде реализирана с конкретна политика в отговор на възникналата криза. Надяваме се, че е, ще има градивни разисквания между институциите, за да подобрим стрежи функционирането на Европа. Бихме искали да започнем дискусията с е, встъпителни слова от е, двама изтъкнати европейци. Бившият премьер на Италия Марио Монти е с нас. Професор Марио Монти е, е и бивш е, комисар, друга важна длъжност, която той е заемал. С нас е и Антонио Виторино, бивш комисар, е, който отговаряше за правосъдието и вътрешните работи, бивш министър-председател, министър на отбраната и конституционен съдия в Португалия, Както казах, наистина двама бележити европейци. Извинявам се, ако пропуснах нещо, но а, колкото повече напредваме с възрастта, толкова повече се обогатява биографията ни. Давам думата първо на Антонио Виторино. Очакваме с интерес вашето изказване, което ще ни изпълни вдъхновение, сигурна съм. Благодаря, госпожо председател госпожи и господа, членове на Европейския парламент и на националните парламенти. Преди всичко бих искала да благодаря сърдечно за отправената покана, заедно с Марио Монти да говорим тук. Потвърждавам, наистина от десетилетия работим по тази тема и възнамеряваме през следващите няколко десетилетия да останем все така ангажирани. Същевременно трябва да проявим подобаваща скромност и реализъм – сегашната криза, аз бих я нарекал множествена криза, която преживяваме, не е като предишните. Преди казвахме, че от всяка криза Европейския съюз ще излезе по-силен. Този път обаче ми се струва, че сме изправени пред перспективата за потенциално разпадане – особено като имам предвид референдума в Обединеното кралство за напускане на Европейския съюз. За да отговорим на тези предизвикателства, основна предпоставка, абсолютна необходимост е пълното взаимно доверие между държавите членки. В Биг Клин между държавите е, членки кризата и е, тя може да се е, превърне в трайна пукнатина, която да се отрази на политическия консенсус на държавите членки. Мисля, че вече имаме някои признаци за формиране на регионални групи. Юга срещу севера, изтока срещу запада и други конфигурации, които застрашават бъдещето на европейския проект. С тази оговорка не смятам, че е вероятно, най-малкото преди е, следващите европейски избори, да се появи благоприятна нагласа за промяна на действащите договори. Поради тази причина трябва да се съсредоточим максимално върху използването на действащите договори, и според мен все още много може да се направи в тази посока. Главно по отношение на политическите приоритети и като имаме предвид, че може да се наложат институционални промени. Трябва да се доизгради економически паричен съюз. Споделям виждането на канцлера Меркел, че ако економическият и паричния съюз се провали, това ще представлява огромна опасност за Европейския съюз като цяло. Поради тази причина трябва да се доизгради економическия и паричен е, съюз. Това според мен означава два ключови компонента. Първо, е, споделяне е, на задълженията и споделяне на риска. Преди всичко трябва да се доизгради банковия съюз. Според мен в споделянето на суверенния държавен дълг вече сме напреднали, но все още много, много може да се направи по отношение на процедурата за преструктуриране чрез единия механизъм за преструктуриране и европейската схема за застраховане на депозитите, в която да участват е, националните гаранционни схеми. Иначе има опасност отново да се разрази криза на еврото, което силно да попречи на така или иначе е, доста крехката банкова система в редица държави членки и за да бъда предпазлив, няма да посочвам поименно държавата членка, която имам предвид. По-нататък трябва да започне задълбочена дискусия, според мен, за функционирането на Европейския механизъм за стабилност. Като минимум, трябва да се признае, че това е инструмент, с който разполагаме, за да поемем асиметрични шокове, асиметрични удари в еврозоната. Този механизъм трябва да бъде по-гъвкав и по-ефективен инструмент, за да покаже нашата решителност да гарантираме устойчивостта на еврото. Не може да се остави изцяло в ръцете на Европейската Централна банка, въпреки че тя прави онова, което е по силите, за да гарантира бъдещето на нашата обща валута. И така, Първата тухла в този строеж е, е, именно този механизъм. На второ място, съществен елемент е да се върнем към економическия растеж и да възстановим тенденцията на сближаване. Тази точка е включена в доклада, който ще се разглежда през декември, според мен трябва нов подход, който да съчетава процедурите при макроекономически дисбаланс с ефективността на препоръките за конкретните страни, главно по отношение на националната отговорност за националните програми за реформи. Това според мен изисква не само взаимно доверие между държавите членки, но и определено огромна роля на националните парламенти. Защото те приемат национално законодателство и основните елементи на структурните реформи, е, е, структурните реформи по националните програми е, непременно трябва да са на лице. В противен случай няма да има достатъчна степен на национална отговорност и оттам ефективността на националните реформи ще пострада. За това, според мен, имаме едно двояко предизвикателство. От една страна, вероятно, трябва да се откласнем от сегашния подход на процедурата при макроекономически дисбаланси и да възприемем една нова система от стимули за въвеждане и изпълнение на структурни реформи. Тези стимули трябва да ни дадат възможност да преразгледаме традиционното използване на структурните фондове. Според мен традиционният подход вече се е изчерпал. И ако трябва да бъдем много по-активни, ако трябва да насърчаваме економическия растеж, трябва да погледнем по нов начин на структурните фондове и на другите финансови възможности. За тях аз няма да говоря, защото след мен ще говори Марио Монти. И той има много важна задача в разработването на нов подход към собствените ресурси на Европейския съюз. Според мен всички тези възможности трябва да бъдат съобразени с целта да се насърчават структурните реформи, които са залегнали в националните програми за реформи. В тази връзка е необходимо Европейския парламент да упражнява парламентарен контрол върху програмите за реформи и същевременно институциите, главно комисията, но и еврогрупата, трябва да бъдат много по-активни в оценката на съвкупното въздействие на всяка национална програма за реформи. Когато имаме икономическа координация на европейско равнище – не можем да се задоволяваме с механичен сбор от национални програми. Трябва ни ясна политическа оценка на съвкупния ефект от тези национални програми за економическата политика в еврозоната като цяло. Мисля, че този елемент за сега липсва и мисля, че комисията трябва да бъде много по-активна. И в заключение искам да кажа няколко думи за институционалното въздействие – за да бъде по-ефективно управлението на еврозоната, винаги съм бил застъпник на идеята да се създаде постоянен председател на Еврогрупата. Ние се нуждаем от лице, някой, който да е отговорен, някой, който да е подотчетен, да подлежи на контрол. Без е, промяна в договора, според някои, е възможно да има постоянен председател на Еврогрупата и това да бъде възложено на заместник председателя на Европейската комисия, който отговаря за економическата и парична политика. Няма да навлизам в правните спорове, дали това е възможно или не. Нека експертите преценят е, хипотезите, но аз бих казал следното. Според мен, постоянният председател на Еврогрупата трябва да се отчита пред Европейския парламент. Има специална парламентарна комисия, може да се създаде такава за еврогрупата и той да бъде основна фигура в взаимодействие с националните парламенти, когато се съгласуват целите на националните програми. На този етап на този етап не виждам нуждата от нови органи. Според мен можем да използваме действащата нормативна уредба, главно е, член 13 от е, е, фискалният договор и трябва да ни е ясно, че могат да се вземат решения в тази деликатна област на економическата и паричната политика. Процедурите вече са достатъчно усложнени и не е нужно да създаваме допълнителни трудности в процеса на вземане на решение и то в момент на криза. Нуждаем се от спешни решителни действия. Това е моето встъпително слово, госпожо председател. Искам да подчертая още е, веднъж голямата си благодарност за предоставената възможност да изразя личното си мнение пред е, тази изтъкната аудитория. Благодаря ви за проявеното внимание и търпение. Благодаря. Може ли да ви задам един въпрос, който може би излиза извън вашите очаквания? Но вие говорите за еврозоната – Коя институция според теб, Антонио, би била институцията, която ще гарантира, че при тези обстоятелства ние можем да осигурим по-дълбока, по-всеобхватна интеграция, която защитава единния пазар? Като имаме предвид, е, че някои държавите членки участват в еврозоната, други не коя институция ще осигури последователност на политиката, както за страните от еврозоната, така и за останалите държави членки, без да се допуска дискриминация. Кои са механизмите? Кой трябва да отговаря за тези механизми? Uh, С удоволствие ще отговоря. Мисля, че първо економически и паричен съюз е политика на Европейския съюз. Независимо от това, че имаме две страни, които избраха да не се присъединят, а след две години вероятно ще имаме само една. Всички останали страни би трябвало да отговорят на критериите и да се присъединят към едината валута. След като казах това, трябва да кажа, че и законодателната власт, свързана с общата политика на Европейския съюз, зависи от съвета на министрите и от Европейския парламент. Става въпрос за обикновената законодателна процедура. Тя повелява нещата да се случват по този начин легалната гаранция за сближаване на проекта, включително и нещата преди присъединяването, трябва да се управляват от парламента, заедно с съвета на министрите. От политическа гледна точка, за да се избегне дискриминация и да се гарантира политическо сближаване, ключовия орган в този случай е Европейския съвет. Надявах се, че ще кажете Европейската комисия, но не съвета. Добре? Дали сте готови сега да направите своето изказване, колега? Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. За мен също е огромна привилегия да бъда тук и да се обърна към членовете на вашата комисия. За мен е удоволствие да съм тук с моя приятел Антонио Виторино. Вероятностите ни казват, че най-вероятно че той още десетилетия ще се бори за Европа, десетилетия повече от мен, но независимо от това, едва да работим в един и същи дух. Аз съм изключително съгласен с вас, госпожо председател, и с Витонио с Антонио Виторино е, по отношение на това, че сме принудени да използваме по-добре потенциала на настоящия договор. Вярвам, че наистина съществува огромна възможност за по-добро използване на настоящия договор. Ще кажа няколко неща точно по темата, по която работи Антонио Виторино, а именно економическото управление. Разбира се, фокуса на вашата комисия пада най-вече върху възможните реформи в договора. Става въпрос за договора от Лисабон. И поради тази причина бих искал да кажа и няколко неща в връзка с това. Вярвам и съм напълно съгласен с това, което казва Антонио Виторино, защото първо за разлика от него, аз не съм експерт по институционални въпроси. Знаете, че той заедно с Мишел Барние представлява Европа във връзка с европейските конвенции, така че темата му е изключително добре позната. Напълно съм съгласен и с това, че за да можем напълно да се възползваме от потенциала на договора от Лисабон, за да можем да създадем добра економическа политика на Европейския съюз, трябва да създадем взаимно доверие между севера и юга, между запада и изтока. Вярвам, че институцията в която служих 10 години, Европейската комисия. Особено сега, когато тя се нарича, и другите я наричат политическа комисия, би трябвало да свърши основната част от политическата работа. Това според мен не е свързано с предписване на гъвкавост в зависимост от баланса на силите, а по-скоро да се обърне към лидерите на държавите членки политически, без да имаме някаква интелектуална или политическа зависимост и съответно да направи сериозни усилия да убеди лидерите на държавите членки, че онова, което ги разединява, да, наистина съществува, но всъщност до голяма степен се преувеличава от всеки един от тях. Необходимо ни е взаимно доверие, защото това, което сега имаме, е едно заиграване с предразсъдъците. Ако вземем трите ключови стълба на економическите политики на европейско ниво, аз бих казал, че онова, което е необходимо, е споделен ангажимент за поддържане на следните две неща. Първо, интеграция на вътрешния пазар и второ, растеж на Европейския съюз. Рамката, която има от економическа гледна точка в Европейския съюз, не е необходимо да бъде напълно променена, но трябва да бъде значително подобрена. Като говоря за значително подобрение, говоря за нещо, което според мен е доста по-важно от тези подобрения, които се предлагат в доклада на петимата председатели. Най-ключовото от тези подобрения е да се справим с оставащите препятствия пред интеграцията и растежа, които са по-фундаментални по своя характер. Те идват от различните от а, сериозното раздалечаване в политическа и економическа насока. Виждам три проблема тук. Първо, напрежение във връзка с пазарната интеграция и национални и социални негативни отношения и движения към интеграцията. Това води до по-малка интеграция и до по-нисък растеж. Второто е напрежението между фискалните правила и гъвкавостта. Това напрежение създава взаимно недоверие – между две разделителни линии. Географски юг и север и културно между немската либерална визия и англосаксонската кинесианска визия. Това сериозно подрива доверието в пакта за стабилност и растеж. Освен това, пречи на публичните инвестиции на национално ниво да бъдат напълно развити, което е необходимо, за да се допълни плана Юнкер. И третата област на напрежение, по която работя напоследък, е напрежението между така наречените нетни плътци и нетни бенефициенти. Това напрежение, което отравя живота на Европейския съюз, се генерира от европейския бюджет. В своята съществуваща форма то е излишна, излишен, тъй като структурата на разходите не е прозрачна, не е демократична и всъщност е регресивна по отношение на начина на финансира. Това, за което аз и мечтая, е следното – комисията, тълкувайки своето естество на политическа комисия по а, един много благороден начин, т.е. политическа, не политиканска или политизирана, трябва да започне да разглежда нещата сериозно с държавите членки, за да могат те да намерят обща основа, такава вярвам съществува, за да изградят нов споделен ангажимент за интеграция и растеж. Нека само да загадна какво според мен трябва да бъде направено. Това не е невъзможно. Аз за кратко време бях член на съвета на Европа и мога да свидетелствам за факта, че ако 3 или 4 представители на страни от еврозоната седнат заедно за половин ден, за цял ден, тяхната работа всъщност ги сближава. И това не се случва с козметични промени в окончателния документ, а всъщност те започват да разбират и да проявяват уважение към позицията на другия. Именно тези процедури позволяват на политическите органи на Европейския съюз в съвета, както и среща на високо ниво от юли 2012 година, Това даде възможност на председателя на Европейската Централна банка да каже онова, което каза няколко месеца по-късно, че ще направи всичко, което трябва и че ЕЦБ като институция може да излезе с решение за новия инструмент ОМТ. It should be possible on each three of these. Uh, Възможно е по отношение на всички тези зони на напрежение да се намери решение. За единния пазар може да се търси ново разрешение за пазарните и социални компоненти. Виждам, че господин Брок влиза. Става въпроса за социално-пазарната економика. В момента това може да направи економиката. Извинете, тези два аспекта трябва да бъдат съчетани, за да може да се премахнат повечето пречки пред бързото приемане на законодателството за единния пазар. Ние, заедно с други неща, трябва да отбележим напредък по-леки, но ефективни политики в областта на данъчното координиране. Тези политики трябва да станат малко по-малко трудни за приемане, след като ключовите държави членки, т.е. след като държавата членка, която обикновено се противопоставяше на това, вече няма да седи на маста, на която се взимат решения за Европейския съюз. Във връзка с пакта за растеж и стабилност. Неговото създаване беше вероятно оправдано в момента, в който беше създадена единната валута еврото. Сега, ако погледнем реалистично, ние сме в една изгодна позиция. Ние, ние сме в неизгодната позиция, в която доверието в този пакт е сведено до нула. Аз съм един европеец от южна страна до голяма степен, който не би бил доволен, ако принципите на фискалната дисциплина като цяло отпаднат. В краткосрочен план това ще доведе до национални веселия, но в дългосрочен план ще доведе до национални катастрофи. Настоящата ситуация е такава, че в повечето случаи няма сериозно изпълнение и налагане на правилата на пакта за стабилност и растеж. Ето защо сега е идеалният момент, в който би трябвало да е възможно юга и, и севера да седнат заедно и разумно да си признаят, че от една страна всички тези дози гъвкавост, които се използват за текущи разходи, трябва да бъдат премахнати, но от друга страна пък също така, че ние трябва да гледаме малко по-благосклонно и пакта за стабилност и растеж трябва да разглежда по-добре националните инвестиции, които разбира се трябва да бъдат внимателно наблюдаване на европейско ниво, за да научат трикове. Ние обаче няма как да раздвижим сериозно европейската економика само с плана Юнкер, който е чудесен, ако обаче ограничаваме публичните инвестиции на национално ниво. Дори по немските принципи не би трябвало да е твърде сложно да се обясни, че задържането на отпускането на заеми тогава, когато лихвата е 0,05% с цел по-добра физическа или друга инфраструктура за германци и други европейци от бъдещите поколения е нещо съвсем разумно. В момента ние действаме в ущърп на бъдещите поколения, ако не направим това, а не ако започнем да го правим. И накрая по европейския бюджет, мисля, че приоритета би бил да се префокусираме върху основната дейност на Европейския съюз. Сега имаме искане Европейския съюз да предостави обществени блага в а, областта на отбраната, вътрешен контрол, също така подпомагане по отношение на беженците. За първ път от десетилетия държавите членки се обръщат към Европейския съюз и казват направете го вие, защото ние сами не можем да се справим. Това е от изключително значение. Нашето виждане на членовете на групата на високо ниво за собствени ресурси е да предоставим този доклад пред вас, но и пред съвета и пред комисията рано през месец януари. Целта е, че държавите членки се съгласяват, че има нови функции на Европейския съюз и съответно не би било прекалено да кажем, че би трябвало да има и нови собствени ресурси, за да може тези е, функции да бъдат сериозно изпълнявани. Съвсем последното нещо от мен, госпожо председател. Наистина нямам истински предложения във връзка с съдържанието на един възможен нов договор. Аз поддържам, че освен ако не направим сближаване на различните политически култури, то един договор би бил директно казано безполезен. Освен това, смятам, че един нов договор не е от изключително значение. Това обаче, което бих предложил и за което бих настоявал е Всичките, институционал, всичките институционални експертни знания, които са тук и в другите органи на Европейския съюз, съвета и комисията, трябва да се фокусират върху един малък аспект, преди да бъде проведен кръга преговори за новия договор. Ние знаем от години, че процеса на ратификация, така както съществува, е почти фатална тежест върху всеки договор и неговия преглед в Европейския съюз и че институцията на пряката демокрация, наречен референдум, показа своите трудности за Европа в своите различни превъплъщения в Нидерландия, в Швеция и така нататък. Другия опит също не показва, че е много лесно а, да, и просто да се използват референдумите и не говоря само за Брексит. За това наистина ли е необходимо ратификацията да се случва с помощта на точно тази процедура? Спомням си един случай, в който Томазо Падиоскопа, който тогава беше председател, и аз обсъдихме тази точка. Аз, като вносител на този малък член, ние намерихме един евентуален различен метод. Не съм правист, но вярвам, че юристите наистина трябва да видят дали не е възможно да има различен начин за ратификация. Историята тук ни помага, като ни показва, че две страни в двете най-известни федерации в света не са ратифицирали Конституцията, която управлява техните федерации щат Роуд Айланд Штат Род Айланд не е участвал в дискусиите в конвенцията от Филаделфия и е отхвърлил текста първоначално. Се присъединил към другите Съединени щати, след като е бил заплашен от изключване. А в Германия през 1949 свободната провинция Бавария е отказала да ратифицира основното законодателство на Федерална република Германия, но с прагматизма, който следва да бъде пример, е приела присъединяването на баварската територия. Това е игра на на много високо ниво между Федералната република и Бавария. Възможно е. В документа, който една от възможностите, които представих преди 10 години, беше следната. Когато има нов договор, който се подписва по определение от а, ръководителите на всяка държава, трябва да има един допълнителен член, който всеки от тях подписва, в който се казва, че ако в нашата страна този договор, който аз лично подписвам, не премине през ратификация, независимо дали по парламентарна процедура или процедура с референдум, аз поемам ангажимента, че в 6 месеца трябва да внеса за ратификация друго предложение, в което се казва, и се задава следния въпрос на гражданите. Искате ли нашата страна да остане част от Европейския съюз с този конституционален текст, който почти всички останали са приели, или предпочитате да излезем от Европейския съюз? Това може да, представ... да постави гражданите пред една радикална альтернатива. Наскоро имахме опит с радикални альтернативи. Единственото, което предлагаме е, че най-блестящите политически и правни умове – трябва да се фокусират на 100% не по отношение на това, което трябва да бъде съдържанието на един нов договор, защото най-вероятно той няма да премине през всички ратификации, а трябва да проверят дали има правни и политически възможни варианти, по които да се използват други различни варианти. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря, професор Монти. Сега бих искал да дам думата на колегите от Европейския парламент, авторите на доклада, които са съзвучни с тезата на Антонио Виторино и Марио Монти, че трябва по-добре да се използват сегашните възможности по действащата уредба. Мерседес или Елмар – Започвам аз. Е, ще говоря на италиански. Преди всичко искам да благодаря на е, председателката на комисията и на двамата докладчици за изключително интересните изказвания по тези разисквания, които започваме. Мнозина от нас е, вече са запознати с доклада, който премина първоначалната си фаза. Имаше разглеждане в няколко последователни фази на този доклад. Както добре помните, ние сме убедени, е, че договора от е, Лисабон е, съдържа по-голямата част от инструментите, които са необходими, за да преодолеем предизвикателствата, с които се сблъсква Европейския съюз. Преди всичко за поддържане на една по-демократична институционална структура, която отговаря на потребностите и исканията на гражданите и дава възможност за по-бърза реакция на предизвикателствата, които идват от външния свят и засягат всички нас. Ясно е, че има цяла поредица аспекти, които трябва да бъдат изяснени. Преди всичко, демократичността на процеса и на второ място – до изграждането и задълбочаването на економически и паричния съюз и вътрешния пазар, както и новите предизвикателства, по-конкретно свързаните с външните действия, отбраната, правосъдието и сигурността. Това са едни нови предизвикателства и независимо от това те са много важни голяма част от тях могат да бъдат посрещнати с инструментите съгласно действащата договорна уредба. В първата част на нашия доклад се спираме на по-институционалните аспекти. Общностният а, метод а, е сравнен с а, междуправителствения метод като междуправителственият е, метод е, не е единственият и същевременно той не, не може да се каже, е, че основният проблем, пред който е изправен процеса на вземане на решения в Европейския съюз с преходната клауза, така наречената пасарела, а и с други инструменти, може да се преодолее тази трудност. Не мога да навлизам тук в подробности, но ми се струва, че от тази гледна точка има една поредица аспекти, които могат да бъдат преодолени по този начин. Първо, преди всичко по отношение на функционирането на съвета, както и на комисията, но най-вече съветът. С предоставените по договора инструменти, съветът може да действа като един европейски е, сенат е, с е, някои редки изключения, когато да гласува с мнозинство или с квалифицирано мнозинство. Тук можем да поставим темата за по-голяма прозрачност в един законодателен формат, както и в формата на постоянните парламентарни комисии в Европейския парламент. Другият стълб на демократичната система в Европейския съюз, както знаете и както е съвсем ясно на европейските граждани, е Европейската комисия, която по мнението на мнозина е обвита в един облак на непрозрачност и загадъчност. Втория аспект, който се отнася най-вече до нашите колеги от националните парламенти е необходимостта от по-активна съпричастност на националните парламенти, по-активна роля на националните парламенти и по отношение на националните им правителства, които участват в процеса на вземане на решения на европейско равнище и най-вече по отношение на европейския семестър. Работим все още по някои елементи, които трябва да са предмет на компромис. Тях ще ги доуточним следващата седмица но вървим в посока на изясняване как трябва да се извършват общата работа по член 13, който предвижда взаимодействие и с националните парламенти, за да може процесът на европейския семестър да бъде по-демократичен, ни трябват економически и политически насоки за работа, не само за фискалната политика, но и за социалната и за економическата политика, както и политиката в... по отношение на труда. Защото на национално равнище парламентите и правителствата трябва по-отчетливо да съгласуват насоките на различните економически и социални политики. Това са някои от въпросите, които мога да поставя. И то като един пакет за размисъл. Те не са единствените, но във всички случаи те могат да засилят ролята на Европейския парламент и националните парламенти за засилване на демократичната отговорност и демократичната видимост на парламента. Само по този начин ние можем съвместно да отговорим на тежненията на нашите граждани. Това е за економическата политика. Колегите се съсредоточават предимно върху нея. Също така, ние смятаме, че е съвършенно справедливо е, да се говори и по темата за економическото сближаване и отговорността на националните правителства. Смятаме, че трябва опростено съгласуване на фискалната политика, която преследват е, националните правителства и да се премине към истински кодекс на а, сближаването, който да обедини не само економическите и паричните въпроси, но и социалните и трудовите, така че да имаме един общ пакет. Сближаването да бъде не само свързано с економиката, но да бъде и сближаване, което все повече се доближава до всекидневието на европейските граждани. И тук не мога да навлизам повече подробности, но това е общата насока, която според нас ще осигури успеха на иначе много строгите е, политики, които трябва да бъдат изпълнени, колкото и е, това да е трудно за гражданите. Опитвам се да обобщавам съвсем накратко. В договор от Лисабон има инструменти, които нееднократно припомнят и канцлера Меркел, министрите на отбраната, както беше посочено и на съвета в Братислава има многобройни инструменти на политиката в областта на външните действия, сигурността и отбраната. Договорът е изпълнен с възможности тези инструменти да бъдат използвани. Смятаме, че живеем в толкова тежки времена, че пълноценното прилагане на договора от Лисабон в тази област е едно не просто необходимо, а става абсолютно задължително. Противодействието на тероризма в областта на отбраната, подобряването на политиката в областта на обежището и миграцията е възможно в рамките на действащата договорна уредба. Ясно е, че имаме устройственият а, договор, който предлага много богати възможности и в неговите рамки можем да водим диалог с националните парламенти и да сътрудничим с тях, защото не трябва да се концентрират все повече правомощия в европейските институции. Има много правомощия, които можем да упражняваме съвместно. Важно е също така да са ясни процедурите и условията, за да можем да ги упражняваме по един по-демократичен начин. Това е същината на договор от Лисабон и различните инструменти, които той предвижда тези инструменти за сега не се използват пълноценно. Бих приключила изложението си до тук. Много богато е, е съдържанието на е, договора. За съжаление, повече са въпросите, отколкото отговорите, които поставяме на вниманието. Мисля, че компромисите, които ще договорим, ще обогатят всички тези е, аспекти ще задълбочат анализа на реда и условията, при които нормите на договора ще бъдат претворени в конкретни и спешни действия. Благодаря. Very much. Много благодаря. Елмър, от тук нататък надявам се, че ти ще продължиш и след това ще продължим с националните парламенти. А, благодаря, искам да допълня това, което беше казано. Изходната точка, примерът, който даде господин Монти за социалната и пазарна економика, ще започна от там. Какво трябва да направим? Ами, трябва да направим да работим по-добре, за да постигнем е, баланс, трябва да се е, постигне равновесие и ще успеем само ако е, политиката на условности наистина се прилага. Трябва да има политика, която да осигури приложението на съществуващото право. Това е, е, е без това не може. Не може да се говори за частично прилагане. Трябва да се разберем всички и всички да прилагаме това, което е уточнено и прието. И трябва да изясним нещата, въпреки съществуващите трудности, съобразно политическите групи, към които принадлежим, защото и това е важно. Изправени сме пред много проблеми, как, например, да възстановим връзката с нашите граждани, как да озаконим нашата дейност и да бъдем едновременно с това ефикасни. И това изисква ефикасни методи за вземане на решение. Ефикасни мерки за вземане на решение. Първо трябва да се разберем по този въпрос. Това ще позволи да се е, утвърди законността на е, процедурата на вземане на решение, на решение нашите дейности пред е, нашите граждани и това предполага две неща. Трябва да набележим задачите и да видим кои са тези, които трябва да бъдат изпълнявани на европейско равнище, като се държи сметка за принципа на субсидиарност. А има много задачи, трябва естествено да се определят приоритетите. Но в Евро, за Европа, трябва да се попитаме дали тя има необходимите структури, необходимата ефикасност, за да може да изпълни задачите, които са възложени. И това, което установяваме, просто е някакси, някаква загуба на интерес към Европа, защото гражданите си казват, Европа явно решава нашите проблеми, не може да ги реши и отказва да даде на Европа инструментите, от които тя има нужда. И тук изпадаме в един порочен кръг, от който не може да се измъкнем. Ще ми се да бъда по-ясен по един въпрос, който, с който се занимаваме от седмици, дори месеци. Това е а, ратифицирането на търговското споразумение с Канада. Каквото и да се мисли за това споразумение, дали е добро или не е добро, въпросът е различен. Ние говорим за Европейския съюз. И щом Европейския съюз има правомощието, Европейския съюз трябва да може да упражнява тези правомощия. И решението, което, което ще се вземе, трябва да има необходимата легитимност. Европа е тази, която трябва да реши за въпрос, който е в нейните компетенции. Ако разграничим законност и компетенции, тогава вече се изправяме пред проблем. Просто това е съвсем елементарно. Всички знаят какво съдържа споразумението СЕТА и по политически виждания ни се казват, не Европа, тази, която ще трябва да решава. Не, не, аз не съм съгласен с това това не е нападение срещу националните парламенти. Не, добре е, че те участват, но след като компетенциите са на европейско равнище и при положение, че имаме един парламент, който е директно избран и съвет е законно а, определен, тогава трябва да се спазват а, принципите. Ако някой не го приема, е, просто ако това не се възприеме, не се разбере, до никъде няма да стигнем. И тук трябва да си зададем въпроса за делегирането на правомощия на Европейския съюз. Това е един е, друг въпрос, който трябва да си задаваме. И трябва на национално равнище да се вземе решение по този въпрос. Но трябва да се изяснят нещата веднъж за винаги. Това е важно също и с цел нещата да бъдат прозрачни пред европейския граждани. Брекзита. Обясняват ни 10 години, че Европа не е хубаво. Нещо, после изведнъж се изненадваме, че граждани гласуват срещу Европа. Зная каквато и да е политическата партия, щом нещо стане не както трябва, Брюксел е виновен. Ако нещо пък е добре, тогава националните правителства или парламента са, е, имат заслугата. Мисля, че това е една стара истина, стара игра. Да се прехвърли отговорността на други и да се разтоварим от нашата собствена отговорност. Това е нещо класическо. Смятам, че с прости промени на правилника на съвета ще може нещата да се променят. Разбира се, договорът казва съвета на министрите, а не съветите на министрите. Съвета на министрите това е една втора камера и той трябва да заседава публично и да гласува, както го прави един национален парламент, за да не може никой да се крие. Всеки да носи своята отговорност, както се случва в една обичайна законодателна процедура. И тогава съветът ще може да поеме своята отговорност. Спазвайки, разбира се, правилата за прозрачност и така нататък. Всъщност, е, националните правителства се освобождават от отговорността и се крият. Това е нещо, което трябва да е, подчертаем и да бъде ясно, ако искаме да се справим с бъдещето. Същото е валидно и за европейския семестър, като пример. Каза го Мерцедес. В момента вече имаме такива е, напътствия, при разни условия и така нататък. При положение, че имаме тези тази посока, тя трябва да бъде озаконена. Това трябва да минава през съвета и през парламента по предложение на Европейската комисия. Говорим за тези гайдлайнс, които се прилагат за 5 или 6 години. За останалото, според мен, това не е в е, рамките на съвместното решение на Европейския парламент и съвета, но трябва да се предвиди една процедура за преглед или Европейския парламент, или пък е, да се засилят прерогативите на националните парламенти. Това нещо може да се включи в процедурата и да направим така, че да има контрол от страна на националните парламенти. Мисля, че всичко това ще допринесе за изясняването и озаконяването на европейските институции, да засили ролята на Европейския парламент. Но това означава също да се спазват компетенциите и на другите. Смесените компетенции на различни равнища води до е, бъркотия, до хаос. Всеки трябва да носи отговорността, която трябва да носи. Щом става дума, примерно, за национални фондове, това нещо е, има контрол и национална отговорност, контрол от страна на националните органи. Тук нещата трябва да се разграничават, за да се избегне хаоса и е, трябва да припомним, че между Европейския парламент и националните парламенти се, се състои една е, конференция два пъти годишно, за която се осигурява полезно сътрудничество, всеки взема решения в рамките на своите компетенции на национално и на европейско равнище, но има обмен между Европейския парламент и националните парламенти и това позволява да се осигури контрол на нашите национални администрации, което, както вече казах, това е компетенциите на класическия парламент. Не става дума да се отслабваме един друг, напротив, да си помагаме да ставаме по-силни. Мисля, че тази конференция за европейския семестър, най-вече тази, която е визирана от член 13, е, всичко това върви в правилната посока и трябва да донесе е, да, да доведе необходимите резултати в областта на сътрудничеството, а не да води до объркване. Доволен съм, като чувам това, което беше казано относно капацитета за извършване на реформи. И това също е нещо класическо. Госпожа Меркел, канцлер на Германия, казваше, че може да въведем една основна реформа на Европейския съюз, без да бъдем обвързани с принципа на единодушието. Тоест може да има реформа без да има единодушие задължително. Принципът е на единодушие ясен, може трудно да се отървем от него, но знае, че Конституционният съд на Германия взе е, някои решения. Излезе с едно решение, което предизвика някои проблеми, но това си е чисто немски проблем. Знае го. Знае, че конституционните съдилища често се изказват, но основният проблем е единодушието в съвета. Искам да ви припомня, че Бавария, както деве стана дума, все още не е подписала немската, немски основен закон, немската конституция. Защо през 49-та? Това беше точно ответа на това, което имаме и днес, принципа на субсидиарност. Виждате, че нищо не се е променило под небето като слушам дебатите, които провеждаме сега, как да не нарушаваме принципа на суверенност, на субсидиарност, защото договор е един акт от международното право. Искам да припомня за тази конвенция за Конституцията и колегата Виторини си спомня със сигурност. Отидох малко далече и по причините, за които всички знаете, не постигнахме целите, но това беше все пак полезно за доклада Ферощат и трябва да преработим тези неща. Същото е валидно и за доклада Брок. Просто трябва да видим какво трябва да се направи и да направим нещата по-управляеми. Едино, единодушието продължава да съществува. Проблемът е, че когато е само един не е съгласен, нещата се блокират. Така че трябва да помислим за начина, по който може да се осигури повече гъвкавост. Договорът предвижда засиленото сътрудничество, договорите предвиждат е, но един съюз на, добра, на добри воли. Имаме този инструмент. Ако е, след като е, Обединеното кралство изяви желанието на напусне на Европейския съюз. Едно, но в момента, в който той трябва да се откаже от ветото, на което пречи, примерно, на другите да вземат решение, след като е, Обединеното кралство е решило да напусне Европейския съюз, защото това може да се влачи още две години. Не виждам защо една страна, която иска да напусне Европейския съюз, трябва да продължава да има правото на вето. Тъй, е, че нещата са гъвкави, няма някакви при, препятствия, които да поставят европейските договори. Всичко е възможно. Както казваше и Жак Делор на времето, той говореше за авангарни методи. Това е точно за което става дума. Аз бих предпочел това пред тази теория на концентричните кръгове, които могат да размият европейското единство. Ние това, което искаме е да изградим една Европа. Европа за всички. И това, което е важно да се отбележи, че всеки член на Европейския съюз има същите еднакви права. Ние не трябва да изграждаме структури, които да е, поставят тези неща под въпрос. Напротив, трябва да оставим всичките врати отворени, за да може всички, които желаят, да се присъединят към този процес на сближаване, било то богати или бедни страни, север, юг и така нататък. Всички трябва да може да бъдат сигурни, че правата и интересите му са гарантирани. Това е идеята на Европейския съюз. Това е неговото призвание. И съм съгласен с господин Монти, когато говори за референдумите. През последните две години аз станах един свире противник на всякакви референдуми. И виждам слабостите на нашата собствена немска конституция. Това е още от Ваймарската република. Е, когато се срути демокрацията, когато СС взе властта, имаше референдуми по това време през 20-30 години. Референдума беше използват по време на Ваймарската република, за да събори демокрацията, да разруши демократичните институции. за това служиха референдумите на времето. И сега като гледам и като виждам как се говори за референдумите, че е, референдуми се провеждат по какви или не поводи, но не по истинския въпрос, защо да не организираме в Италия някакъв референдум. Не знам какво ще излезе. Но се питам, е, въпросът, който ще бъде поставен, кой е този въпрос? Обичате ли Ренци или не го обичате? Примерно. Може и така да стане. Аз мисля, че един референдум може да бъде демократично законен и обоснован, един референдум е по-скоро акт на слабост на политическите отговорности, които не искат да поемат своите отговорности, които търсят начин да избягнат и за това организират референдуми. Референдумите не са начин по който трябва да се действа. Благодаря. Uh, Благодаря. Колеги, има 9 желаящи да вземат думата. Струва ми се, че на всеки мога да дам горе-долу 5 минути. Колкото по-кратко, толкова по-добре. Също така бих искала да ви окоръжа да реагирате на това, което четиримата участници в панела казаха тук. Ако има други колеги, които искат да вземат думата, ще трябва да сменя отделеното време. Ще трябва да ви дам 2 или 3 минути, така че ще помоля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 Съгласни сме с това. Въпросът е как стигнахме до това състояние. Институциите на Европейския съюз не успяват да отговорят на очакванията на гражданите и има все повече увеличаващо се разстояние между институциите и гражданите. Ето защо гражданите смятат, че нещата, които се случват, не са, не са в тях интерес. Въпросът е кой носи отговорност, кой ни забърка в това. Отговора изглежда е, че това е грешка на самите хора, което обаче е едно недемократично оценяване. Като се вземе предвид, че хората имат суверенитет и ние като политици имаме задължение да представляваме гледната точка на гражданите. Европейския съюз е изправен пред опасност от разпад. Европейския съюз и парламента могат да помогнат, като покажат, че се случват неща и че те са в интерес на хората. Проблемът е, че ако кажете на хората, че това, което е необходимо е повече интеграция, то може да се ускори разпадането на Европейския съюз. Няколко наброй колеги споменаха различни възможности, като например жълт картон. Тези неща обаче не работят на практика. Вземете за пример директивата за командироването на работници. Единайсет страни, 11 парламента не бяха достатъчни, за да се смени мнението на комисията. Националният парламент беше просто Игнорира на нас, не ни трябват Обединените щати на Европа. Ако това е целта, тогава ще са необходими нови договори. В новите договори няма мандат за федерална структура за Европа. И поради тази причина трябва да работим с договорите, които имаме. Комисията има своята роля на пазител на договорите и тази роля трябва да бъде изпълнявана. По средата на кризата с мигрантите видяхме една атака върху Унгария, просто защото Унгария искаше да спазва шенгенските правила и да защити шенгенските граници. Ние обаче бяхме атакувани от държави членки, които всъщност нарушаваха европейското законодателство. Повтарям отново, ролята на комисията е да бъде пазител на договорите. Хората приемат, че лобистите упражняват невероятна власт. А ако прочетете публикации за Европейския съюз, ще чуете много за начина по който имат власт и влияние лобистите, за начина по който комисарите изведнъж се превръщат в служители на мултинационални компании. Не мисля, че това е правилният начин и правилната посока за Европейския съюз. А вземете за пример Швейцария. Не може да я наречете недемократична страна, нали така? Това, което е важно за тях е, че имат демокрация на най-низко ниво. Федералната структура отговаря само за тези неща, които не могат да бъдат решени на най-низкото възможно ниво. Кантоните не са в конфликт един с друг. Трябва да видим колко добре работи а, Швейцария, да се получим от тях председателката. В крайния списък е 12 човека, така че ще дам ограничение за изказванията от 4 минути. Господин Иштван Холик от Унгария. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че има споразумение между нас. По време на последните години има промяна в ситуацията, по принцип, в Европейския съюз – и предвид това много отрицателно развитие, е много важно ние да се върнем е, и да се занимаем с действието на Европейския съюз. Европейските граждани вече няма доверие в институциите на Европейския съюз. И това, което, беше, което започна в Братислава, беше чудесно нещо. И мисля, че нещо много важно това ние да направим една равносметка на ситуацията, къде, къде успяваме, къде сме се провалили и то без е, някакви предубеждения. Някой каза одеве, че за първ път Европейския съюз не излезе засилен от кризата, а напротив, следствие тази криза Европейският съюз се плъзга все повече и повече към разпад. И е много жалко, че стигнахме до там. И въпросът, който възниква е как да засилим европейския, как да го укрепим европейския, също по приемлив начин за всички държави членки. Мисля, че имаме нужда от Европа. И повече от всякога, но не трябва да си затваряме очите, не трябва да си заряваме главата в пясъка пред действителността. Трябва да бъдем прагматични. Не може да отстъпваме пред идеологиите, а трябва да помислим за решения. Текстът на Алмар Брок е, е, върви в правилната посока, така ми се струва. Има добри елементи, добри решения, предлагат се е, доста градивни подходи и нещо ефикасно, така че всичко това ми харесва. Но има две школи бих казал, в Европейския съюз, когато става дума за действието в институциите. Първо, федералния, федералистичния подход и от друга страна е евроскептичния подход. И считаме, че тук става дума за един идеологичен отговор, стария рефлекс. Щом има, възникне някакъв проблем, реагираме като рефлекс, да казваме, трябва да се интегрираме, да се задълбочават нещата и така нататък. Но мисля, че освен тези две школи на виждане, има един трети въпрос, това е да се разгледат проблемите прагматично, реалистично и с цел да бъдат решавани, с истинската воля да бъдат решени, като разбира се, проявим храброст да си кажем, че ако интеграцията не върви, няма да бягаме Същото и за пакта за стабилност и растеж. Казаха ни, че сме в една ситуация, при която е, вярата в пакта е, спада и доближава до абсолютната нула. Трябва да се реагира на това. Като става дума за пакта за стабилност и растеж, трябва да се държи сметка за реакциите, както в Унгария. Унгария, която съвсем открито обявява своята резерва, защото очевидно в е, еврозоната има държави и членки, които участват, но не спазват приложимите правила. Виждаме, че същите правила не се прилагат по един и същ начин за всички. И това е нещо, което установяваме редовно. И още по-сериозно е в момента, в който ние сме в финансово-економическа криза и към която се добави една миграционна криза и съществуват някои предизвикателства, на, което, на които много трудно могат да бъдат намерени отговори на европейско равнище. Считаме, че Европейския съюз има нужда от успехи. И тези успехи трябва да преминат през прости, прагматични, най-вече прагматични решения. Благодаря. Благодаря, колеги. Придържайте се към 4 минути. Сега от Италия Барбара Спинели. Не повече от 4 минути, Барбара. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. И искам да приветствам професор Моти и професор Дивиторино и благодаря за тяхната презентация. Аз е, бих искал да кажа, че тази дума пори многокризна ситуация не ми харесва никак. Това е, е не трябва да се разкъсява е, действителността е, трябва да говорим за просто за провал. и рискът, който виждам аз, е този да се отговори на една криза, широка, дълбока, сериозна криза на доверието на гражданите, като предложим на практика все същите политики. И това, което Волкан Мюнхен е, нарича момента на Мария Антуанията. Тоест една силна реакция на отхвърляне, като се предлагат пак едни и същи неща. Нека да припомним случая за ЦЕТА, за договора с а, Канада е много емблематичен а, случай. Вярно е, че като се отеглят а, компетенции на Европейския съюз, се премахва и законността. С това, което се притеснявам, че когато се лиши комисията от някои компетенции, ето, вече има такава криза на законността. Смесения, смесеното споразумение на националните парламенти и Европейската комисия е, се дължи на една криза, на липса на доверие, но има много има много неща, които за мен изглеждат приоритетни, за да направим Европа силна. Първия приоритет това е демократизирането, да се отговори на това предизвикателство с силни мерки на демократизиране. Например, по собствените ресурси, нещо очаквам с голям интерес до доклада по този въпрос. Това са, те са основни собствените ресурси за новите функции, но според мен ще бъде много важно да се подчертае аспекта на прозрачност – в управлението на собствените средства. Мисля, между другото, че е, референдумът не е задължително една добра форма и не трябва да живеем с непрекъснат страх от, е, тази, от това и тогава няма да успеем до тази демократизация. Второ, социалната правосъдие, е, социалната справедливост не ми се вярва економическия ефект върху е, социалния аспект. Третото, въпроса на ownership, на ръководството на реформите е нещо много важно във връзка с това, което беше казано и също за СЕТА. Това, което се случва е, че европейското управление отнема много решения от е, властта на националните законодатели и и последното нещо, което исках да кажа е относно договора. Дали да продължим с този договор или трябва други. Е, трябва да кажа основно, че един договор, който има амбицията, конституционална амбиция, не е изготвен за за въвеждането като по-ефикасни някои политики. Това не е работата на една конституция. Една конституция посочва как да се организира държавната форма, баланса между властите и е, според мен трябва да се засилят е, и е, елементите на пряка демикрация, от което нужда, имат нужда гражданите. Това са всички рискове на операцията, но според мен това е един път, по който ние трябва да се опитаме да вървим. Благодаря. Нямаме възможност да изключваме микрофоните ви, както е в пленарната зала. Моля ви, е, съобразявайте се, господин Каш. Много съжалявам, че Ги Ферховщат не е тук, е, защото много исках е, да водя дискусия с него по неговите предложения. Многократно през последните няколко месеца бях в Братислава. Следях от близо и кампанията в британския референдум. И стигнах до едно заключение, което се споделя от мнозина. Проблемът взаимното доверие е не успехът на демокрацията. Провалът на демокрацията е, е същината на проблема. Тектоничните плочи в Европа се движат и то в погрешна посока или най-малкото в посока противна на стабилността. От 49 до 56 година възникна едно желание. Аз съм роден през 1940 година, на 10 май, ако някой от вас помни какво се случва на тази дата. И аз гласувах с да през 75-та година. През 1984-1985 година бях избран за депутат и, е, се, и станах член на Комисията по европейските въпроси. И тук искам да кажа, че на всички трябва да ни е ясно. Има криза. Евентуално ще последва и криза в Италия и в вече се оформя в Германия, е, в е, Франция е така. Имаме и бежанската криза и за това трябва да се реши въпроса с демокрацията. Възможността за свободен избор, за общи избори. Някой каза, че референдумът е, е признак на страхливост. Аз казвам точно обратното – то е проява на смелост. Когато има масова безработица, когато югът се противопоставя на севера, когато тези тектонични е, плочи разместват пластовете, това е отговорът. И накрая искам да кажа няколко думи за Брексит. Референдумът е, не доведе до Армагедон, не рухна света. Увеличава се износа, увеличава се вноса, борсовите индекси а, е, са на рекордно високи равнища, намалява а, е, безработицата, Ягуар, Google, Facebook, А, мога да изброя още десетки огромни корпорации – гласуваха доверието си е, с присъствието си там. Референдумът е, показва една функционираща демокрация, а Европейския съюз не отговори на въжделенията на онези, като мен, които 75-та година гласуваха за присъединяване на Обединеното кралство към Европейския съюз. И много съжалявам, че е, върви такъв нещо, което е много по-лошо от криза. Благодаря. Благодаря. Още едно изказване Сима Малотра от Камерата на общините. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за тяхния принос. Аз с огромно удоволствие се присъединявам към вас тук, като част от новия избран комитет от долната камара, свързан с излизането на, на Обединеното кралство от Съюза. Аз съм от Лебрийската партия, работих като една от основните лица по отношение на финансовите въпроси. Мога да кажа, че Тереза Мей и аз се различаваме в своето мнение. Аз водех кампания за оставане в Европейския съюз, не защото вярвам, че Европейския съюз е перфектен. Ние разбираме, че сложните политически структури винаги ще трябва да се развиват, но защото вярвах, че ние бяхме по-проспериращи в резултат от своето членство в Европейския съюз. И аз наистина вярвам, че Европейския съюз е най-добрият мирен процес, който света е виждал до момента. Също така вярвам, че дебата беше сложен и не всички напълно разбраха това, за което се спореше. Също така обаче видях начина по който се проведе дебата. Чувството, което имаше у хората, че нямат достатъчно информация или че не разбират достатъчно добре Европейския съюз, както и въздействието на нашето членство върху тяхния мир, просперитет и сигурност. Това беше истинската мотивация хората да гласуват за напускане. Много е лесно да се гласува за напускане за нещо, което виждаш като източник на проблеми, а не източник на решения по отношение на предизвикателствата, пред които лично ти или нацията е изправена. Включително и стратегически такива. Затова вярвам, че всички дискусии, които се провеждат днес и които определено ще продължат във връзка с разпределението на ролите, отговорностите, правомощията, баланса, всичко това е важно. Важно е и за нас от Обединеното кралство. Дебата, който продължава е по какъв начин ще се оформят бъдещите ни взаимоотношения с Европейския съюз. Моето виждане, както и това на много други, е да имаме едно изпълнено с уважение и положително взаимодействие от тук нататък. Ние не напускаме Европа, вие оставате наши партньори и съюзници. Казвам това, защото в нашата общност има дебати и аз като член на парламента говоря със своите избиратели и хората се притесняват, че нещата не са толкова розови, колкото им се представят. Имам и различно виждане във връзка с оценката, намаляване на продуктивността, на яснота по отношение на инвестициите, младите хора – смятат, че вече не е толкова отворен за тях пазара на труда. Оставям това на страна обаче нарочно. В дискусията и в дебата, който остава, тези, които гласуваха за и които гласуваха против, трябва да работят заедно, за да продължим напред като нация и да видим как да запазим своя просперитет и благоденствие. В момента този комитет провежда запитване за това какви трябва да бъдат целите на Обединеното кралство, как ние разбираме рисковете и възможностите. Мисля, че един много важен новопоявяващ се дебат е следния. Как можем да защитим интересите на тези, които остават в Европейския съюз, каква ще бъде преходната разпоредба? Това е огромна тема и ще приключа като кажа, че е много важно да се разбере, че в Обединеното кралство има много различни мнения. Съответно, дебата е сложен, той продължава. Аз обаче вярвам, че нещата отвън, да речем, дали трябва или няма, не трябва да има реформа за свободата на движение на хората, повече контрол и гъвкавост за националните държави. Дали това е нещо, което трябва да се разглежда като част от това, което трябва да бъде взето предвид от Обединеното кралство. Благодаря следващия колега. Е, Благодаря, госпожо. Господа професори, уважаеми колеги, аз напълно мога да се съглася с тази философия и намирам, че промяната на договора и на договорите, такава промяна не е необходима. Говорихте за доверие. Напълно съм съгласен, но тук не става дума само за доверието между държавите членки, но и това доверие между европейските институции и държавите членки и обратно. И смятам, че Европа може да се опита да намери и да постигне някакъв баланс, като изключи тези централните тенденции, като изключи някои е, популистски крайни тенденции но за сметка на това пък аз съм много скептичен по повод някои проекти, които се опитваме да осъществим, които се състоят да се наложи на съвета нов начин на действие. Обеден съм, че всеки, всяка институция трябва да определя собствения си начин на действие, включително и тези, които тази, която включва представителите на националните правителства. Вие, господа професори, говорихте за някои възможности за развитие. Аз мога да предложа три е, области на промяна. Най-напред трябва да покажем положително отношение към страните, които си останаха с, с е, собствените си валути, защото често в тези страни няма проблеми. Второ, трябва да се е, свалят бариерите и е, е границите в единия пазар и бариери извън договорите. И на трето място става дума за прозрачността. Искам да вземем наистина на сериозно доклада на господин Киголд в това отношение. И накрая въпроса с договорите. Не смятам, че може да се е, да се говори за страх от референдумите. Ратификацията винаги се е, налага или чрез мнозинството, или чрез референдумите. Не е възможно е, Европейския съюз да бъде легитимен, ако прескочим волята на нациите и на народа, така че трябва да се вземат добрите решения за народа на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички преждеговоривши, защото ми се струва, че сме в един съдбовен момент. Много важно е да осмислим какво ни предстои в тази криза, която засяга всички страни. Както вече беше казано и от професор Монти, има възможност за промяна на институциите, като за целта трябва да обърнем внимание на свързаните с промяната политика и култура. Затова смятам, че темата за ролята на политиката, която преследваме спрямо кризата, е, е от първостепенно значение. Чрез промяната на институциите ще можем да се преборим с кризата. но ако останем по стария начин да работим, нищо няма да постигнем. Няма да се справим с задачата си. Трябва ни една истинска политическа революция или по-скоро революция в начина по който правим и реализираме политиката. Спомена господин Брок е, Италия. В е, Италия се постави един много важен въпрос за концепцията за управление и управляемостта – могат да се използват различни инструменти, по които, чрез които да се въздейства върху процесите на вземане на решения. Това е управляемост, докато управление вече е нещо друго. Управление означава да се вземат решения и да се поеме отговорност за това. Трябва да поставим на дневен ред и управляемостта, а не само въпроса за доброто управление. Ратифицирането на споразумението с Канада посочи каква може да бъде ролята на националните парламенти в координирането. Смятам, че възможността държавите членки да се намесват в процесите на ратифициране могат да имат много важно въздействие върху международните отношения и това има първостепенно значение, за да се гарантира тези взаимоотношения, които искаме да постигнем трябва да бъдат убедени държавите членки в многообразието на инструментите, с които разполагаме. Изходът от последните референдуми ясно показва, че има едно настроение против върхушката, против така наречения естаблишмент. За това трябва да се обмисли каква е възможността, какви са способностите на политиката да се управлява добре, да има управляемост в политическия живот. Съгласно член 138 от Конституцията на Италианската република се предвижда възможност за референдум, който винаги трябва да бъде на разположение на гражданите. Благодаря. Благодаря. Колеги, наистина ще ви приканя да бъдете малко по-кратки. Давам думата на господин Антониус Джубалис. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми приятели, кой ще оформи Европейския съюз Брюксел или държавите членки? Кой притежава този проект? На кого е той? Това са основните въпроси. Аз мисля, че днес не можахме да получим отговор но би трябвало да продължим да си задаваме въпроса. Искам да направя няколко бележки по отношение на доклада, който беше представен от моя скъп колега Елмар и неговите уважаеми колеги. Доклада води до Европа на няколко скорости, а най-вероятно до никаква Европа някой, който би прочел доклада, може да каже, че мерките, които се предлагат, няма да доведат до подобряване на институциите на Европейския съюз, а до деинституционализация. Засилване на централизацията, отхвърляне на нуждата от единодушие при законодателния процес са доста провокативни предложения, които са се доказали като вредящи. Нека да си спомним, преди референдума в Брексит, европейските лидери поискаха засилване на Съюза, включително и електорална роля на парламента, което предизвика гняв в Британия. Може би въпросът е риторичен, но може пък някой да има и отговор защо се отправят такива послания от властите в Брюксел. Когато виждаме противопоставяне, а искаме засилване на европеизацията, това може да доведе до проблеми, защото не е честно да казваме, че договорите са нещо, което не трябва да бъде променено. Трябва открито да обсъдим това, което е, аргументите за и против, фактите показват, че гражданите на Европейския съюз искат да имат повече чуваемост. И въпреки, че някой би го отхвърлил, това е обективната истина. Истина е, че националната държава остава гаранция за демокрация, защото тя е свой собствен легитимен суверен. Затова единственото решение за проблемите с институциите може да бъде подписване на споразумение с държавите членки. Трябва да имаме единодушие, а не квалифицирано мнозинство. Имаме перфектна практика по отношение на взимането на решение в съвета по външни въпроси. Наистина трудно е да се постигне единодушие, но ето за това съществуваме ние политиците. Квалифицирането мнозинство и гласуването с него води до извиване на ръце и има антитеза, която се съдържа в самото него. Ако очакваме да се решат проблемите от държавите членки, вярвам, че ще се стигне до още излизания. Благодаря. Сега Мария Трианта Фило от Гърция. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Уважаеми колеги, Изправени сме пред най-голямата беженска криза след Втората световна война. Серията кризи постави Европейския съюз в изпитание. Ние видяхме, че Европейския съюз не е подготвен да се справи с всички тези кризи, съответно не може да се справи ефективно с тях видяхме, че в много държави членки се стигна до прекомерно задлъжняване, робство чрез задлъжняване. Сега дълговете се използват за контрол над хората, виждаме все повече и повече финансови мерки за дисциплина и по-малко и по-малко работни места. Виждаме налагането на мерки с помощта на пакта за стабилност, но тези мерки не работят, водят до повече дефицит, до повече мерки за финансова дисциплина и попадам в един порочен кръг. Време е да сменим курса, време е да създадем нови идеали въз основа на нашите споделени ценности за справедливост, човешки права, социални права, социално сближаване и уважение към различията. На нас ни трябва нов договор – както и отново да установим важността на колективните инициативи в очите на нашите граждани. Трябва да има преразпределение, трябва да има мерки за защита на околната среда, трябва да спрем тази непрекъсната политика на финансова дисциплина, политиката, която създава крепостта Европа. Трябва да се справим с това с помощта на солидарност и гостоприемство, но освен това трябва да насърчим и мир в Близки изток, в Сирия. Трябва да предприемем действие, за да се справим с причините за беженската криза. Трябва да спрем войните, които създават беженци. А това са войни, в които много държави от Европейския съюз работиха – трябва да решим проблема с Кипър. Вече не е приемливо да приемаме нещата такива, каквито са в Кипър. Имаме много предложения. Предложението от декларацията от Атина след инициативата на нашия министр-председател. Предложенията там могат да служат за основа на една нова, смела политика, която не е необходима на всички европейски граждани. И това би бил начин да спечелим отново доверието на нашите граждани. Ще споделя някои от тези политики, но мисля, че EFSI трябва да увеличи своите усилия, там където имаме сериозна безработица, трябва да се справим с, соци... с избягването на данъчно облагане, агресивното данъчно планиране. По отношение на социалната система трябва да имаме обща система за предоставяне на статут на беженец и убежище. Вече имаме решението във връзка с преместването, а трябва да се справим и с основните причини за незаконната миграция. Трябва да работим в тясно сътрудничество с нашите съседки и с трети страни от Средиземноморския регион. Трябва да направим повторен фокус върху прозрачността. Сега има демократична идентичност по отношение на мерките, но гражданите не могат просто да изчакат да чуят какво се случва по новините. Те го усещат в ежедневния си живот. Ние знаем, че дори една единствена резолюция, една единствена мярка може да създаде обща политика и общо усещане за съюз. За тези мерки говоря. Благодаря. Давам думата на колегата от Пол. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Z zainteresowaniem słuchałem głosu sprawozdawców, e, żeby do... Благодаря, госпожо председател. Але уважам и мисля, че то повинно би наш... Бих искала да добавя следното. Всички ние днес следва да сме убедени, че не е достатъчно да се изслушваме тук, събрани в заседателната зала – ние трябва да се вслушаме в гласа на народа. Говори се за повече интеграция и съм склонен да повярвам, но дали като се прибера в Полша трябва да кажа на гражданите, че грешат, защото поляците не искат повече интеграция. Не мога да лансирам тази теза в Полша така и в други държави членки. Те искат силен Европейски съюз, който преодолява предизвикателствата, който се грижи за интересите ни, грижи се за сигурността ни заедно с НАТО, но не искат повече интеграция. И това не е нищо ново. Първият признак можехме да забележим още през 2005 година – Спомнете си референдума за Европейската конституция. Европейските институции тогава останаха глухи за посланието. Мисля, че никой тогава не долови, че гражданите показаха, че не искат повече интеграция. Тя вече не им допадаше. Вижте какво искат гражданите и какво не искат. Не, че ние не искаме Европа, не, че не искаме да я градим заедно. Искаме. Искаме да укрепваме Европейския съюз. Но това трябва да е на основата на националния суверенитет. Съгласен съм с Елмар Брок за ясното разграничение на правомощията между Европейската комисия, съвета Европейската комисия не е съвършена институция. Тя допуска грешки и подценява значението на националните парламенти на държавите членки. Погледнете, а, например, темите като командироването на работниците, жълтата карта и така нататък. Много са процедурите, по които имаме обилни примери за това как Европейската комисия не спазва правилата. Не се придържа към установения в закона ред. Господин Брок говореше за договорите Германският е, конституционен съд през 1993 година, когато се произнесе по Мастрихския договор, заяви, че окончателно трябва да се произнесат по договора държавите членки. Държавите членки в крайна сметка ще решат какво е бъдещето на Съюза. Изграждането на Съюза е трудна задача – той е като изисканата кухня. Трябва да има много внимателно балансиране на подправките. Нито да е много солена, нито да е много е, лютива, нито да е много огорчива и в същото време да е букет от вкусове. Това е отговорът. Благодаря. Следващия оратор. Hvad er overhovedet fremtiden? Altså, hvad er legitimiteten i det her fantastiske projekt Europa? Øh, og jeg synes, det, jeg synes, det er værd... Става дума за легитимността на този проект Европа. Мисля, че си струва да е, разгледаме тази интересна тема, е, което се предлага в договора. В е, докладите. В, на краткосрочно смятам, че е много важно прозрачността да бъде взета на сериозно. Ако, защото ако погледнем а, какви са проблемите на, на гражданите, много често дейностите а, не са достатъчно прозрачни. Но е много важно да има прозрачност за всички институции. И от гледна точка на демокрацията, като чухме това, което каза сенатора Монти, че някои части от договора се прилагат е, е референдума, да говори за референдума, дори за някои части от съдържанието не може да се прилагат. Сега се гласува целият пакет, но трябва да забравяме, че има конфликт. Е много важно, че тези референдуми да видим какви са резултатите, когато не, е, някои мерки от Европейския съюз не бъдат рефицирани както преди една седмица. Много страни се вдигнаха гласове против, е, че парламент е единствения бастион, е, който трябва да се бори срещу комисията и е, съвета. Трябва да има повече хора, които да имат правото на глас, когато става дума да се срещаме с институциите, защото това е демократичният глас, който трябва да бъде взет на сериозно в целия процес. Благодаря. Гунарсон. Благодаря. Господин Йонас Гунарсон е последния оратор. Е, благодаря ви, е, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че съм съгласен с Елмар Брок, когато казва, че Европейският съюз трябва да прави това, което беше решено, това, което му е възложено чрез договорите. За съжаление, установяваме, че това е една система, която не работи много добре и именно там като че ли е проблема. Липсва солидарност между държавите на Европейския съюз и това е което създава недоверието към Европейския съюз. Не става дума как функционират институциите. Вярно, важно е е, да погледнем по какъв начин парламента, комисията, съвета работят и сътрудничат помежду си, но в основата, според мен, проблемът е, че това, което е решено, не се е, прилага на практика. Например, кризата с иммиграцията. Това е също е един проблем, който показва, че има наистина проблем, свързан с недоверието към Европейския съюз и смятам, че националните парламенти носят огромна отговорност те могат да действат в всяка страна и трябва да вземем много на сериозно този въпрос, за да може нещата да работят като хората. Много е важно да се постави ударението върху солидарността, защото без нея всичко ще се срути. И няма да може да се реши този проблем чрез изменение на договора. Този проблем може да се реши само благодарение на по-добра солидарност между нас, които сме тук, около тази маса. Преди 6 години, мисля, Лисабонският договор ни даде този инструмент, който ни позволява да се занимаем като национални парламенти с предложенията, които се представят на европейско равнище. За съжаление, националните парламенти не взеха на сериозно тази възможност. Много малко са тези, които проучват сериозно предложенията, които се изпращат от комисията до Европейския парламент. Аз смятам, че трябва да го направим, защото това ще засили нашата сила на европейско равнище. Ако ние, национални парламенти, не е, поемем нашата отговорност, кой ще го направи на наше място? И искам да се обърна напряко към колегите от националните парламенти. Вземете нещата на сериозно. Изисквайте от вашите правителства да се отчитат пред вас. Ако вие не, не изискате отговорността от страна на вашите парламенти, е, правителствата нещата няма да върват. И сега ще дам думата на членовете на панела, професор Монти, най-напред и след това Мерседес Елмар. Благодаря много, госпожо председател. Ще кажа само едно нещо, което е основната ми реакция към провелия се дебат. Ясно е. Знаем, че Европа като цяло е в много критична ситуация. Интересно е как много хора гледат да припишат нефункционирането на Европа на Европейския съюз – и разбира се, ние подчертаваме колко е важна демокрацията, колко е важно да се изслушват хората. И ако аз по някакъв начин не съм дал това като усещане в изказването, коригирам се, така е. Но, като че ли слагаме времето върху всичко, времето на всичко, което не работи в Европа на европейско ниво, на ниво Европейски съюз. Аз смятам, че до голяма степен нашите национални политически системи са във все по-голяма степен нефункционални и се намират в криза на легитимността. Както много от вас тук, и аз съм член на националния парламент, член съм на италианския сенат. И всички ние харесваме своите демокрации и се надяваме да останем демократични, но ние не трябва да пренебрегваме факта, че функционирането на нашите национални политически системи е основната причина Европейския съюз да се намира в състоянието, в което е, в тази каша. Просто две минути ще ми трябва за да обясня. Ние сме свикнали на национални политически системи, в които има и ясно изразен лидер. Сега, националните политически системи страдат от краткосрочно планиране, от а, политическо късогледство. Хората се опитват само да бъдат избрани, а след това да бъдат преизбрани. Много, много кратки срокове си поставят. Това и липсата към каквото е да била дългосрочност означава, че биваме засенчени от Китай, което не е добре за Европа. Онова, което аз казах, е до голяма степен валидно за, и за САЩ. Мисля, че еволюцията на политическия процес в нашите родни страни, това е което става все по- и по-несъвместимо с международната интеграция. Може би ще трябва да забравим европейската и международна интеграция. И разбира се, отново ще повторим уроците на историята без интеграция в някаква степен, не е прекомерна интеграция, но без интеграция в Европа. Това, което се появява е война. Толкова са прости нещата. В миналото имаше усилия от страна на държавите членки на техните лидери да се построи общ европейски дом, за който се вярваше, че е и от национален интерес. Сега вече знаем, че нещата не стоят по този начин. Излизането на Обедненото кралство от Съюза ни го показа. Онова, което премиера Камерън направи там е точно онова, което правят и много други ръководители на страни. Действа за своята собствена партия и в свой собствен интерес, не дори в интерес на страната си. Дори и начина по който се развиват нашите демокрации, които са много фокусирани върху дори не следващите избори, защото ако те са след 2-3 години, ние се фокусираме върху следващото проучване на общественото мнение и имаме 28 дами и господа в съвета, които се преструват, че решават за Европа, но всъщност всеки от тях се опитва да наделее и да защити своята позиция. Така че факта, че Брексит се случи и че господин Камера, аз наистина съжалявам, бях в чудесни отношения с него плати такава огромна политическа цена, в крайна сметен в крайна степен, до известна степен дава информация на останалите лидери да не подхождат така цинично. Аз обаче вярвам, че освен ако ние като граждани не се променим, не искаме по-отговорно отношение от страна на нашите политически системи и лидери, то международната интеграция ще се превърне в нещо непостижимо и ще видим разпадането на Европа. След това ще видим онова, което вие казахте. Аз искам силна Европа, но не интеграция. За съжаление, тук имаме логично несъответствие в това твърдение. Нека да не вярваме. Това е личното ми мнение след 10 години работа в Европейската комисия и опит в една държава членка. Нека не вярваме, че само ако можехме да направим Европейския съюз подобен на нашите чудесни демокрации, той щеше да работи, защото Истината е, че нашите национални демокрации вече не подхождат достатъчно сериозно към подкрепене на процеса на интеграция, което е единствената альтернатива на войната. Съжалявам, ако бях прекалено прям. От време на време ни трябва такава премота. Мерседес и Елмар, бихте ли искали да вземете думата? Заповядайте. Който иска, може да вземе прав думата. Мерседес ми каза, че трябва да започна. Hm. Zuerst die Legitimationskrise, die Demokratie. Кризата на легитимността на демокрацията не е само европейска криза. Тя съществува също и в държавите членки. Така че не аз свеждайте тази криза до европейско равнище. Много просто би било. Виждате какво стана с в Обединеното кралство. Долната камера не може дори да гласува по член 50 и като гледам в държавите членки виждам, че проблем, проблема с легитимността не е само на европейско равнище. Следствие популизма, тази криза слезе на национално равнище. Това беше първата забележка. И вторият въпрос, отговорността е на държавите членки. Те ръководят процеса на европейско интегриране. Тези, които делегират компетенциите, могат да ги отнемат. Европейският съюз не си измислил правомощията, те са му били дадени. И е, Европейският съюз не иска нови правомощи, нови компетенции. Аз ще помоля Билкеш да ни остави да се управляваме нашите дела е, сами, както вие се справяте с вашия Брекзит. Оставете ни, ние да си решаваме нашите неща. Нещата трябва да бъдат казани ясно. британското правителство, например, точно преди Брексита беше поручило едно проучване, което касаеше компетенциите, които трябва да се върнат на нацията и резултата беше нула. Немските немски отговорници също възложиха такова проучване, пак резултат нула. Така че проблемът не е проблем с компетенции, а за разбиране на тези компетенции. Знаете ли, това е типично на инструментализирането на темите от политическите отговорници. До сега никой не ми е направил предложение за свалянето на национално равнище на компетенциите. Никой не иска това да стане. Така че става дума за разбирането, тълкуването на компетенциите, които са прехвърлени, повтарям, от държавите членки на Европейския съюз. И след като вие прехвърляте правомощия, предвидете, моля ви си, необходимите средства билото за проблемите с миграцията или други. Унгарските проблеми говориха за това. Европейския парламент, комисията, съвета правят едно предложение за въвеждане на а, такива брегова охрана, европейска брегова охрана. И това беше отхвърлено. Имаше и други предложения. Държавите членки не бяха съгласни. Има цял списък такива проекти, за които има предложение. Държавите членки блокират нещата. Така че трябва да се използват възможностите, които дават договорите. Това беше разгледано по време на процеса на Братислава с по-добри средства, по-добри структури. Но, при условие, че държавите членки харчат 200 милиарда евро за отбраната с минимален резултат. Ние харчим двойното, двойно повече от Русия за отбрана. Имаме повече войници от щатите общо и резултата никакъв. Защото има страни, които имат за някои операции 98% от разходите. Така че всяка държава харчи, но резултата никакъв. Ние имаме 38 поръчаха танкове от държави членки. Това не е ефикасно. И мога да дам много други примери на тази е, липса на ефикасност. През 2008, ако разполагахме с инструментите, с които разполагаме сега да оправяме кризата, резултатът ще, ще да бъде съвсем различен. Но през 2008 Европейския съюз не разполагаше с необходимите инструменти. Това не е проблем на правомощи, на компетенции, а проблем с по-доброто управление. В рамките на съществуващите компетенции не е достатъчно да се посочи с пръст Европейския съюз е, да се прехвърли отговорността на Европейския съюз, а също времено държавите членки блокират. Мисля, че все пак трябва да бъдем е, честни и почтени. И да го признаем, а не винаги да сочим с пръст за основния виновен, това е Европейския е, съюз. И в Дания мерките не бяха взети срещу Европейската комисия, За Валония става дума. Опозицията на Валония всъщност беше срещу бългийското правителство, защото другите 27 искаха сета, искаха договора с Канада, а Валония блокираше. И ако кажем, че търговията е работа на Европейския съюз, защото една държава членка не може да се справи на международно равнище, трябва да се дадат на необходимите компетенции на Европейския съюз и той да договаря. Как искат Европейския съюз да може да преговаря разумно и адекватно, ако някой е против? Виждате ли Люксембург или Малта директно да говори с, да преговаря с Китай? Моля ви се, не е сериозно. Това е също валидно и за е, Обединеното кралство. Може ли те да имат търговски споразумения, с, с Съединените щати или пък ще се превърне в 51-та, първия щат, нали, не знае. Но едва ли ще преговарят при равностойни условия с американците. А това е което ние предлагаме като Европейски съюз. Субсидиарността, солидарността, това е политическа задача, която касае всички равнища и мисля, че субсидиарността трябва да бъде спазвана. Това е важно, разбира се трябва да решим на европейско равнище само това, което се решава на европейско равнище. Но също трябва да бъдем и солидарни. Защото има страни, които са по-бедни, които нямат същите е, средства да повлияят върху е, вземането на решение като силните страни, трябва да се постигнат е, разумни компромиси. С жълтия картон същото така стоят нещата. Аз бях член на конференцията, която измисли жълтия, жълтия картон и превижда, който, който е един минимум европе... национални парламенти решат, може да се спре някоя законодателна процедура. Ако комисията представи предложение да се решава проблем при спазването на принципа на субсидиарност. В нашия доклад ние предлагаме условията, приложими в рамките на жълтия картон за националните парламенти бъдат опростени. А вече европейските, националните парламенти ще решат да упръщнат това право или не. Това си е техен проблем. Ние правим тази оферта, за да подобрим действието на жълтия картон, вече пък националните парламенти ще решат дали да го прилагат или не. Тук не говорим за повече интеграция, а за повече ефикасност при приложението и на демокрацията, като се съоръжим с прозрачни, видими, ясни структури за европейски граждани. Не може да приемем националните правителства да се отървават от, от, от отговорността си пред собствените си граждани. Те не могат да се крият и да кажат, ама комисията е тази, която. Не е вярно, комисията не може да, приема закони. Не, така не, не работят нещата. Съветът е този, който е законодателният орган. И ако съвета се крие, ние парламентаристите трябва да им припомним за какво са тук. Това е прозрачността. И това е поемането на отговорност пред европейските граждани. И като виждам какви предизвикателства стоят пред нас и като се питам кое предизвикателство на какво равнище трябва да се е, реши и трябва да се намери някакво споразумение. Така трябва да разсъждаваме, а не просто да прехвърляме топката на други и да се опитаме да търсим е, черна изкупителния, изкупителния козел. Да се опитаме да помислим е, градивно, Знаете ли, гражданите, те очакват решение. Очакват всеки да поеме своята отговорност и трябва да ги чуем и да ги, да ги слушаме. Мерцедес. Ма, е, Благодаря, госпожо председател. Мислех за това, което... Е, за това, което беше казал немския философ Абермас, когато е казал, че Европа ще бъде, може да остане обединен и просто ще остане в историята. Според мен, Обединеното кралство направи този избор да остане в, назад в е, историята. Но ние можем е, да поемем тази отговорност. Постепенно да накара да, да извадим е, Европа от. Е, може да някои страни да напуснат Европейския съюз и да се разпадне Европейския съюз. Но ние трябва да извършим една обща работа, тази постройка, която 50 години строим. Но искам да припомня, както каза и колегата Брок, че съществува в историята на всички демокрации само един начин да се гарантира спазването на волята на гражданите в една държава. Ние сме е, обединение, федерална структура, ако прочетете договорите, ще видите какво е. Всъщност една федерална структура. Да се гарантира метод за вземане на решения, които да спазват е, мнението на мнозинството на гражданите и на държавите членки. И това е основно методът който договорите и дори и сега предвиждат. По-голямата част от гражданите, Европейския парламент е пропорционално представлява всъщност гражданите и по-голямата част от държавите, които гласуват. Без това един съюз, който трябва да взема много решения, защото тези компетенции, както припомни Брок, са, тези компетенции са възложени в по-голямата част от случаи с парламентарно ратифициране и с референдум и всичко, което е предвидено. С тези компетенции трябва да могат да бъдат упражнявани. В противен случай, ако не се упражняват тези правомощия на време, с необходимата каче... скорост и качество, няма да може добре да функционира Европейския съюз. Това е работа, която ние извършихме. За съжаление нямахме достатъчно е, време и е, да говорим за възможностите да подобрим и да променим нещата. Но работата, която извършихме, ние изхожда от това, че вашите парламенти и вие всъщност, е, нашите колеги, вече ратифицирахте тези компетенции, които вече Европейския съюз притежава, но, но не упражнява по достатъчно ясен начин, прозрачен начин, демократичен начин. Единодушието не е демокрация, е блокиране. Това е навика, когато договорите предвиждат гласуване с квалифицирано мнозинство, вие гласувате се получава това блокиране, тази, това непрекъснато е, преобладаване на националните интереси пред европейските. Внимание! Националните интереси са е, всъщност европейските интереси. Ако вървим е, напред, е да вървим заедно. И това е много важно и за малките страни, които сами няма да могат да се измъкнат от ситуацията, но по всяка вероятност ще бъдат в много тежки економически условия. Вие всичките знаете как сте били преди да влезете в Европейския съюз. Много бързо го забравихте. Това е валидно за всички, включително и за моята страна, която отдавна влезе, но е, участва в развитието на Европейския съюз и, е, и получи много плюсове. И вярвам, че това е важно за всички нас. Не е само разширяването на пазара, цяла поредица от стандарти, които правят економическата мощност на Европейския съюз. Ние вярваме, че трябва да се върви напред, разбира се, при спазването на компетенция на държавите членки, но не съществува нищо, което да е направено, както припомни професор Монти, сенатор Монти, нещо, което да е направено в нарушение на спазването на компетенции на държавите членки. Държавите членки участват чрез съвета в вземането на решенията. Припомняме ви в този доклад, че за този процес вие сте част от този процес. Трябва да бъдете способни да поискате сметки от вашите собствени правителства за това, каквото прави Европейския съюз, да говорите с тях, а парламентите дават конкретни мандати на своите правителства. А, има и такива, които не се интересуват от този въпрос и протестират пред Европейския съюз за това, което се извършва. И ние ви молим, отвъд политическите позиции и вашите собствени политически позиции, да си припомните, че когато се говори за институции, разбира се, ние трябва да припомним, че, да, си, да не забравяме, че навън има граждани, които протестират, защото има криза, и не сме дали необходимите отговори, но говорим как това е институционален е, дискурс, как чрез институционните подобрения, които в, е, съществуват съществуващите е, договори, може да направим по-демократични и по-прозрачни за гражданите нещата, процеса на вземане на решение в Европейския съюз и как е възможно чрез по-добро съотношение между нас и националните парламенти и между националните парламенти и техните представители да направим по-функционални, по-добре действащи сложния механизъм на Европейския съюз от тези 28 държави членки, но и в самите държави членки. Този процес е сложен и той е също институционален. Трябва да може да произвежда необходимите ефекти, необходимите резултати. Е, не са е, реформите правят възможно да се произведат ефекти, както казват англичаните, да се направят възможни резултатите. Вярвам, че а, това е работата, която с колегата Брок се стараем да направим и смятам, че ако имате време да се наведете малко, да се занимавате малко повече с а, документите, които предложихме, документите могат да ви бъдат полезни и по-добре да организирате вътре в вашите парламенти тази работа или на законодателния етап, или в етапа на приложението и проследяването, най-вече, както знаете, най-вече държавите, които са в еврозоната, фазата на европейския семестър, основно, основно много важна, и по-добре тя да работи тази фаза на европейския семестър и отношенията между нас е много важно за да успеем наистина да постигнем резултатите, които ние всички очакваме и искаме. Благодаря ви. Много ще ви благодарим за, много ви благодарим за тази дискусия и ще ви помоля да помислите за това, че често а, действието на институциите е много важно също и за по-политическите аспекти, които много от вас поставиха. Освен това, естествено, в договора се вижда, че има правила. Ако трябва да се върви напред, към по-добра интеграция, може да го направим чрез договора. Тези, които не искат да участват в този процес, могат да не го направят, разбира се, чрез договора. И както беше казано, договора дори дава възможност някой да напусне Европейския съюз. Само за една минута Елмър поиска отново думата. квалифицираното мнозинство е необходимо за гласуване при 28 държави членки. Не може да има единен пазар без да се взема решение с мнозинство. Няма единен пазар без гласуване с мнозинство. Така работи Европейския съюз. Другият въпрос е суверенитетът. Както вече казах, Държавите членки са носители на суверенитета, а, а когато те прехвърлят правомощия на Европейския съюз, това е споделен суверенитет. Не може да се извърташ непрекъснато и днес да си съгласен, да, е, утре да не си. Да кажеш един път, а това решение не ми харесва, то не е легитимно. И след това да промениш мнението си. Това е споделен суверенитет и той си има своите последици. Благодаря много. Искам да приключа тези разисквания с няколко думи по темата, която беше повдигната от мнозина от вас. Съвсем за кратко искам да се върна към гражданите. В това уравнение фигурират и гражданите. През изминалите години и десетилетия на европейска интеграция, функционирането на европейските общества, техните тревоги, техният достъп до информация, тяхното становище за интеграцията се променят много рязко. И докладът се спира на начина по който можем да използваме съществуващото пространство за приспособяване на Съюза към променящия се свят. Но същия процес може да се погледне от друга гледна точка. Политическите държавните институции на европейско и на национално равнище през последните десетилетия изостанаха от желанията, стремежите и тревогите на гражданите. Много често говорим с млади хора тук е, в парламента. Те е, смятат, че той е устарял, демодиран. Е, смятат, че той поддържа върхушката. Ето и с такова виждане трябва да се борим така и с националните институции в Европейския съюз и, и на европейско, и на национално равнище не можем да намерим успешен, красноречив пример, с който да противодействаме на популистското говорене. Трябва да имаме институционалния си отговор. През изминалите години Европейския парламент даде голям тласък на решаването на въпроси, които са важни за гражданите. Избягването и укриването на данъци, неравенството, голямо внимание се обръща и на корупцията, на участието в процеса на вземане на решения, отговорността и отчетността. Вниманието, което европейските институции обърнаха е рядко явление на национално равнище. И мисля, че заедно трябва да обмислим тези въпроси. От тази гледна точка все по-голяма е необходимостта от пряко участие на гражданите в вземането на решения. Аз се радвам, че господин Шекли е тук. Комисията направи много голяма грешка, когато не реагира на събирането на подписка с милиони с участието на милиони граждани за разглеждане на важни за гражданите въпроси. Не сме направили достатъчно и да впрегнем технологиите в интернет, за да покажем своята прозрачност, своята интерактивност. Сутринта Рамон представи своя доклад за електронната демокрация. Нашата демокрация трябва да е не просто функционираща, а функционираща и електронно. Много говорим за демокрацията, която се основава на разискванията за да се достигне до решение, но липсват ни необходимите за целта механизми. Да, всички осъзнаваме нуждата от промяна. Трябва да променим начина по който работят европейските институции. Осъзнаваме всички тези проблеми, които посочиха и Марио Монти и Антонио Виторино. Трябва да видим коя политика може най-добре да откликне на тревогите, опасенията на гражданите. Едно институционално решение ще засили устойчивостта на нашите институции, защото не знаем откъде ще се появи фактора черен лебед и кризата ще се осложни още повече. И най-сетне няколко думи за договора. Някои говорят за необходимостта да поемем предизвикателството и да помислим за нов договор. От гледна точка на откритостта и демократичността и отвореността към гражданите, действащите договори не предвиждат достатъчно активна пряка роля на гражданите, не им дават гаранции, е, че те ще могат да окажат въздействие върху решенията. Няма гаранции е, за гражданите, че техния глас ще бъде чут. Не бива е, да забравяме да преценим договорите и от тази гледна точка, а именно – достъпността на процеса на вземане на решения за гражданите. Така трябва да помислим много сериозно и да изградим своята концепция за бъдещето. Прагматично, но и визионерски. Трябва да постигнем споразумение по пътя, по който искаме да вървим заедно – и да го защитаваме, защото той ще е продукт на общото ни решение. И моето предупреждение, е, ако не го направим всички заедно, 28 или 27 държави членки, ако не постигнем споразумение, има риск само някои да тръгнат по този път, а това означава Европа на две скорости или разединена Европа, което не отговаря на нашите интереси. С тези думи искам да благодаря на всички, които дойдоха. Би било много полезно отново да се срещнем, за да обсъдим доклада за изпълнението на договорите по отношение на ролята на националните парламенти. Мисля, че това ще е много полезно и за бъдещата ни работа и за по-тясното ни сътрудничество, което да надхвърли рамките на политическия диалог, в рамките на европейския процес на вземане на решения. Също така искам да ви уверя, че всички ние с колегите сме напълно открити и ако вие се интересувате от работата по докладите, ние сме на ваше разположение. Потвърждавам от името на всички колеги от парламентарната комисия, че сме открити, готови да работим заедно. Благодаря ви още веднъж. Приятна вечер в Брюксел или на добър час. Така приключваме срещата с националните парламенти, но продължаваме редовното заседание на парламентарната комисия АВКО. Моля нейните членове да останат. Well, that, that, that is one. That is one.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

Так, так, Колечко. Thank you. Колеги, нека продължим с заседанието на АВКО. Може би си спомните, че в сутрешната част на заседанието, преди да започнем реалното заседание, говорихме за мнението на комисията във връзка с схемата за гарантиране на депозити на Европейския съюз доклада беше представен. Следващия елемент по тази точка е да изслушаме докладчите във всяка. Мисля, че само госпожа Бресо е тук сред нас. Тя сега ще може да ми даде информация за графика за финализиране на това становище. Мерседес, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички вече сме прекалено изморени за да навлизаме в тази толкова сложна тематика и да я обсъждаме. Струва ми се, че докладът се ориентира в правилна посока – За момента нямам някакви конкретни бележки. Ще направя някои е, предложения. Струва ми се, е, че е, можем да постигнем споразумение. Струва ми се, че има някои липсващи елементи и евентуално мога да внеса в тази посока изменение – Бих казала, че за сега сме удовлетворени от е, предложенията. Признавам, че нямах е, достатъчно време да навляза в е, дълбочина, но ще оценим е, предложенията. За сега нямам какво да кажа тук. Мисля, че за страните, които не искат да присъединят националните си системи за гарантиране на влоговете към европейската схема за застраховане на депозитите е въпрос, който трябва да се конкретизира. Това е. Благодаря. Няма други докладчици в сянка. Затова Призовавам докладчиците в сянка, когато внасят измененията си, трябва да се придържате към компетентността на нашата комисия, за да мина и през економическата. 7 декември крайен срок за внасяне на предложенията, на 30 януари до година обсъждане и гласуване. Ако няма някаква рязка промяна на процедурата в економическата комисия, за сега това е графикът ни. Благодаря много. Приключвам с тази точка от дневния ред и продължаваме с последната точка по същество. Надявам се, че сега ще си я намеря в бележките. Не знам дали е, комисията е тук, но аз си спомням какво ми каза колегата от там. Да, извинявайте, тук сте. По точка 7 има предложение за изменения между институционалното споразумение между Европейския парламент, съвета и комисията по бюджетната дисциплина, сътрудничество по бюджетните въпроси и а, е, стабилното финансово управление. Разпределен е това предложение на АВКО, на нашата комисия, за да се направи преглед на преговорите на фона на европейската криза. Може би най-добре е на вас да ви дам думата, за да обясните каква е идеята. Може би за сега да се спрат преговорите, но нека ще чуем от вас какво е предложението. From... Uh, Благодаря. Аз съм от Генерална дирекция бюджет към комисията. Искам да напомня, че предложението за изменение на междуинституционалното споразумение беше свързано с предложението на комисията от гледна точка на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за така наречения резерв за кризи на Европейския съюз. Сега преговорите в съвета са напреднали. Стига се до политическо съгласие по процедурата за съгласие. Европейския резерв за кризи в момента не е част от общото политическо споразумение от страна на съвета. Те са намерили други начини да подобрят и засилят механизмите които са необходими, което означава, че изменението на междуинституционалното споразумение не е необходимо. Тази разпоредба ще изпадна от законодателния пакет и регламентите за многогодишната финансова рамка и за бюджета ще я претворят в законотворчески текст. Поради тази причина, от тази гледна точка, това изменение е ненужно. Благодаря, каза председателката. Ситуацията е ясна. Не искам да приключвам все още работата по това, защото има една минимална възможност нещата да се променят. За момента обаче изглежда, че няма да има преглед на междуинституционалното споразумение, няма да има такъв резерв, така че за момента мога да ви кажа, че най-вероятно ще приключим темата. Комисията ще вземе решение в сътрудничество с Европейската комисия, така че ще ви държа в течение. Това беше по същество, по точка разни. Няма никой, който се е записал да участва. Следващото ни заседание говори се без микрофон. Не, няма причина за това. И така, последното нещо като информация е, че ще имаме две заседания на пети което е обичайното ни заседание и на 8, което е изваредно заседание и двете ще бъдат в Брюксел. На 8 ще гласуваме по двата доклада, така че заседанието ще бъде много интересно. Има и едно предложение, което, доколкото разбираме, е изпратено към координаторите. Добре, двама от тях са тук. Може ли да имаме среща на координаторите понеделник в 2 часа? What is Monday? Is this? Понеделник е пети. Тогава е нашето заседание в 3 часа. Мисля, че горе-долу към 2 кацам, така че няма как. Още нямаш частен самолет, така ли? Не, работя по въпроса, но в момента има сериозен скандал с хеликоптери в Унгария, така че не смея. Има някакви хеликоптери, от които Франция има много, така че може би може да вземе някой. Да, това би било полезно. Добре, предпочитате е след това, така ли? Да, след заседанието, моля. Госпожа за, okay. за дебейта. Госпожа Бресо, не съм сигурна, че ще съм, ще съм успяла да свърша до това. Може би наистина, както предлага колегата, е, по-де, е по-добре да е след това. Добре. Значи, след заседанието на АВКО, в 6.30 заседание на координаторите на 5 декември. На 5 декември, да. Добре, благодаря много. Заседанието е приключено. Благодаря на всички. Благодаря и на преводачите.